Chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Драги колеги, моля заемете местата си. Ще продължим работа. Преди това обаче, Нека да подчертая, че на това заседание с тия, тази комисия говорим за квалификацията, за обучението, за способностите на младите хора. Затова искам да ви помоля да си вземете едно копие от формуляра, въпросника на един млад студент, съм Мишел. College of Europe. Моля да го попълните, защото той е необходим за нейните учебни дейности. Започваме с доклада. По принцип трябваше да започнем с господин Алехандро Серкас, но не виждам колегите, които ще да говорят по този въпрос. Затова предлагам да минем към доклада на госпожа Едит Бауер. Има много промени. Този документ няколко компромиса бяха предложени. Та мисля, че сравнително бързо трябва да мине, но никога не сме застраховани от изненади. От 130-те предложени а, изменения има две компромисни. Да, действително. Не успяхме да достигнем до много качествени компромиси. Има въпроси, за които ще трябва да изчакаме до края, до окончателното гласуване, за да можем да видим дали ще излезнем с решение. В началото има 4-5 въпроса, по които не е възможно да се достигне до компромис в началото на списъка за гласуването. Те остават висящи въпроси, именно тези, по които не беше възможно да се достигне до компромис. В списъка на измененията Има един въпрос, по който не можах да стигна до никакъв компромис. Това са 108, 109, 110, 112, 113, 103. По тия изменения има някои специфични особености. Няма как да четем доклада без да вземем предвид регламент 561. 561. Има има доста тясна връзка между е, документа, който сега разглеждаме и регламент 561. Понякога човек е, се изкушава да следва същата процедура, както в е, директива 2002-15. Но по отношение на законодателството за работното време, в държавите членки са на лице различни е, норми националното законодателство, така че няма как да достигнем до едно единно решение относно контрола на тази област в международен план. Имаше някои предложения за изменения, които имат за цел да се коригира регламент 561, а, но пък в тая област вече има национални законодателни актове. Друга една група проекто изменения изглеждат по-реалистични, що се отнася до наблюденията, контролните процедури и санкциите. Има някои а, проектоизменения, които имат за цел да повторят формулировките от регламент 561 и да ги приложат в директивата 2002. За тази цел на европейско равнище трябва да се въведе една доста скъпо струваща информационна система и честно казано, аз няма как да подкрепя такава идея. Търсихме компромиси, по някои от разпоредбите на регламент 561. А именно, тези, които са свързани с дигиталните тахографи, времето за и разтоварване – не достигнахме до компромис, въпреки че аз бях склонна да отстъпвам. именно за това изменение едно е формулирано точно по този начин. Що се отнася обаче до а, контролните процедури, а, в тази връзка имаме и изменение номер 2. Мисля, че е добре тук да сме максимално строги и успях да взема предвид и да включа предложенията, които получихме от колегите. Още веднъж обаче нека подчертая, че бе невъзможно да се достигне до компромис относно включването или изключването на независимите шофьори. Не може веднъж да се приеме изменение едно, но друг път то да се отхвърли. За някои случаи да се прилага, за други не. Та, по тази група не беше възможно да се достигне до компромис и наш, нашата комисия ще трябва да вземе окончателното решение. Преди окончателното гласуване обаче имаме още един месец време в което евентуално ще можем да достигнем до някакви компромисни решения, нови формулировки. Или поне да прецизираме сегашните формулировки. Така че да не се получи е, непропорционално поставен товар, излишен товар върху стопанските субекти. Още веднъж искам да благодаря на всичките колеги за свършената работа. Тъй като действително получихме 99 предложения за изменение. Няма смисъл а, да повтарям и аз нещата пак. Тук обсъждаме една редакция, която да бъде максимално компромисна като формулировка. Стивен Хюз има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Готов съм по всяко време да се срещна с госпожа Бауър, а, да обсъдим други компромиси по тези, които ги виждаме в списъка. Нямам никакви проблеми, те са приемливи за нас. аз виждам обаче в какво се корени проблема в тия проект изменения има различни позиции, които са залегнали като основа. Понякога разликите са съвсем тънки, но при все това са противоречиви, защото следват различна логика. Дали да се включат самонетите или да се изключат самонетите. И, а, това е много голяма разлика и няма как а, да се реши това в рамките на един а, месец, но пък след един месец ще трябва да излезнем с едното или с второто решение. Има други обаче изменения, които не бяха споменати от а, госпожа докладчика. С Става въпрос за шофьори на а, автомобили под 3,5 тона. Често пъти микробусите са в тази категория а, и а, се получава, че а, такива шофьори няма да са в обхвата нито на оперативните правила, нито правилата за безопасни и здравословни условия на труда. Това е нещо много важно и то трябва да се вземе предвид. Надявам се да се предприемат стъпки за включване на шофьори на автомобили по 3,5. А мисля, че това е много важен въпрос, който е свързан и с безопасността на пътищата на Европейския съюз. А, но, може би това, което е най-важното все пак е да видим какво ще решим по отношение на включването или изключването на самонайтите. Благодаря, госпожа Емели Тюренен. Да, симптоматично е, че само два компромиса сме постигнали до сега. Но са включените изменения в таблицата, мисля, че трябва да се поработи или може да се поработи повече по контрола и ну, на изискванията. Мисля, че всички колеги, независимо от коя политическа група са, трябва да се опитва да се уверят, че всякакви законодателни мерки, които предприемаме на европейско равнище, се прилагат и на национално ниво. Защото не ни трябва още един законодателен акт, който тук го приемаме и не се прилага в страните. ние сме предложили само едно изменение, което е много ясно формулирано, защото подхода ни е принципен. Както по процеса, който се случва, а също така и по съдържание. Затова съм предложила да отхвърлим предложението на комисията. Та, може би не трябва да се борим чак толкова за е, уния компромиси, госпожо Бауър, за които говорихте, а да се съсредоточим по-скоро върху правоприлагането и контрола. Председателката, благодаря. Някой друг би ли искал да вземе думата? Госпожа Фигарето. Благодаря. Честно казано, не ми е много лесно да разбера компромисните изменения съвсем не ми е ясно как е, на практика ще можем да защитим самонаетите лица, когато прилагаме едно законодателство, което е едно и също за всички. Бих искала разяснение на тази позиция на колегите, госпожа Бауер. Благодаря. Госпожа Харкин, Искам просто да поздравя госпожа Бауер. Мисля, че тя е, е направила всичко възможно, за да постигне компромисни решения и може би е, просто понякога няма как да се направи повече. Подкрепям компромисните изменения, но изглежда, че е невъзможно да намерим решение, което да подкрепим всички, така че сигурно ще трябва да се разреши това чрез гласуване. И така поздравление за госпожа Бауер. Господин Къмно, не искате думата? Госпожа Бауер, давам ви думата отново. за да обсъдите двете компромисни изменения. Чухте мненията на колегите и това, което те казаха за приложението. Имате думата. съм. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че Стивън много добре описа положението на нещата. Има две тенденции във връзка с измененията. Е много трудно да се обединят двете тенденции. Аз направих всичко възможно от, от моя страна, и още повече усилия ще положа, за да намерят други решения в останалото време. Аз съм готов да се срещна с господин Нюс. Ние вече сме работили заедно и доста подробно и полезно обсъждахме предложението. По отношение на превозните средства по 3,5 тона – е, предложението, ако остане и ако останат граници, границата, имаше различни предложения по този въпрос. Някои казват, трябва под границата да се остане, други казват обратното, трябва да се вземе решение. Ясно е. Но смятам, че не е наша задача да да вземем предвид всички правни норми относно превозните средства 5 тонните камиони трябва да се оставят на вниманието на Комисията по транспорта. Тъй като това е комисията, която се занимава с такива проблеми. Имаме предложение от тази комисия във връзка с този въпрос. Всъщност ние отправихме запитване към тази комисия, но тя няма мнение по този тема. Текста, който е на лице, е текст, който все още не е прият. Това показва колко е трудно положението, тъй като Транспортната комисия не е изготвила становище. Благодаря. Ние ще гласуваме по това досие по време на априлското ни заседание на 28 април. До тогава ще видим дали има още възможности за компромиси. Сега 5 минути имаме време, след което ще започнем гласуването. А, двете колежки обещаха тук да са днес, но не ги виждам. Дам думата на господин Цаки, за да закриеме дискусията от вчера. Не съм ви забравила казва председателката, но знам, че комисията присъства и иска да се изкаже. С удоволствие ще й дам думата. Господин Оливиете е представител на комисията. Давам му думата. Заповядайте за мнението на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам накратко да благодаря на господин Цакъс за становището му. Комисията да споделя мнението на автора, на докладчика, във връзка с това, което е желателно и смятам, че можем да го постигнем, ако намерим необходимия компромис. Нека да премина към темата. Равнопоставеността. Вчера говорихме за първоначалното предложение на комисията. Нямаме трудност с него. Ние е, относно изменение 12, което е много важно за докладчикът и измененията 1 и 4, техническото решение, също е възможно. Трудният въпрос се получава при изменение 13, става дума за социалните права. Искам да обърна внимание на това, че предложението на комисията със сигурност не отговаря изцяло на това, което докладчикът очакваше. Комисията обаче даде разяснение по този въпрос. Трябва да се знае, че сегашното положение не е задоволително. Изхождайки от съществуващото положение, може да се види, че предложението на комисията вече води до напредък. Много, много гаранции за мигрантите, подобряване на положението на нетите лица и това е резултат на компромис във връзка с подобряването на положението с равнопоставеността и необходимостта е, да се вземат предвид определени бюджетни е, ограничения. Трудно е цялостно решение, то е комплексен въпрос. Някои държави членки се вземат предвид данъците, други е местоживеенето, живеенето, Е, ако правата почиват на местоживеенето, е, нямаме много напредък. Е, по-широка е темата. Още нещо искам да кажа, госпожо председател. Ако се постараем да намерим компромис по този въпрос, между отделните законодателни органи, през 2013 и 2014 години трябва още веднъж да бъдат разгледани нещата. Е, да, да не се ограничават е, държавите, ако желаят да излезат извън тези граници. Във бъдеще с цел консолидиране и подобряване ще трябва да подобриме този въпрос. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Господин по... Давам думата на докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за последните думи на комисията. Благодаря при 4, 8 и 12 стигаме до напредък. Въпреки това, през следващите дни да се надявам да стигнем и при изменение 13 до напредък. Тъй като, повтарям, сега нямам нищо против да проявя разбиране към трудностите, които имат е, определени държави членки във връзка с моето изменение. Това право да въжи а, е, и, и извън сферата на правото на место прибиваване. Ако нещо по-добро намерим, добре, но не е мое намерение да разширявам това право и да нарушавам принципа на субсидиарността. Националните осигурителни системи не искам въобще да ги а, е, коментирам. А, е, принципа на недискриминация всъщност е основен. И там, където могат да се намерят други решения, можем да се опитаме да кажем, че този въпрос ще бъде регулиран, когато тези правни инструменти са на лице. Това е една от възможностите. Трябва да проучим тази възможност и в следващите дни. Искам да повторя а, това. Искам да отговоря и на финландския колега. Още веднъж искам да повторя, че тази директива, и комисията го казва в нейния документ, документ не променя правата съдържателната част на правата на продължава а, това да е суверенно право на държавите членки. Тези, които работят в определена държава членка и пребивават там, трябва да имат право а, относно един колега, който работи при всичките условия или а, пребивава в тази държава. Това е единствената цел и този принцип на равнопоставеността, на равното третиране, искам да го повторя. Стига държавите членки да, да могат да приложат тази директива върху социалните права и в случай на изключение, разбира се. Относно защитата на семействата и защитата на правата на живеене и трудовите права, не бива да има ограничения, когато някой стане безработен. Това са елементи на основните права на човека. Директивата се опитва да подобри една ситуация, която в момента действително е несправедлива. Ние трябва да използваме тази възможност, за да коригираме тази възмо... ситуация или поне да обърнем внимание, че скоро тази ситуация ще бъде коригирана. Благодаря, казва председателката. Предлагам да оставим така нещата и това досие за днес и за преследващите етапи. Срока за подаване на измененията изтича на 24 март в съгласие на авторката на доклада и ще дискутираме относно измененията. Следователно, ще дискутираме на 27 април относно измененията и на 28 ще гласуваме. Естествено, това никой път не е идеално за дискусията, но сроковете са кратки и разбирам добре. Се надявам, че ще се справим. А така, сега преминаваме към днешното гласуване – Започваме с становището на госпожа Бастос. Развитие на регионалния фонд. Госпожо Бастос, с господин Хюбнер вчера говорих и казах, че сме... хубаво би било да постигнем компромис между нашите две комисии и ако можем да стигнем до общо становище Надявам се, че становището ще бъде прието от нашата комисия. Относно 1.4а. За. Против. Приема се. Изменение 16 на господин Коза, за, против, въздържали се. Приема се. 17 на госпожа Крецо, за, против, въздържали се. Мисля, че са отхвърли, но нека да направим електронна проверка. Е, носите ли си картите? Вие не си я носите, но ще кажете как гласувате. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 13 против. Приема се. Господин Хандъл, не си носите картата. Добре, но няма как да променим резултатите от глас... гласуването. Госпожа Крецо, следващото изменение е за, против, въздържали се. Приема се 19 те изменение. Госпожа Шрёдер. Шрёдер. За, против, въздържали се електронна проверка. Моля, моля, гласувайте. Госпожо Фигерейдо, вие се въздържате добре. Край на гласуването. 11 гласа за, 21 гласа против. Изменението се отхвърля. Господин Кларк. не си носите картата, добре ще ми кажете как гласувате. Изменение 20 на госпожа Шриодер за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 на докладчика. Заличаване за, против, въздържали се, приема се. 21 на госпожа Сипел за, против, въздържали се, приема се. 22 и 23 е идентични за, против въздържали се, приемат се. 24 и 25 пак е идентични за, против въздържали се, приемат се. 26-то изменение за, против въздържали се, приема се. След това по мотив 2, един нов мотив, устно изменение, което с което разполагате за против въздържали се. Приема се. След това изменението по мотив 1 на госпожа Гънск. За против въздържали се. Приема се. По мотив 2. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на госпожа Сипълза. за. Против въздържали се приема се. Изменение 8 на госпожа Бизотто за. Против въздържали се приема се. Изменение 1 отпада. Изменение 10 на госпожа Бидзото. За, против, въздържали се. Приема се изменение 2. на докладчика за против въздържали се приема се 12-то изменение Меснер за против въздържали се приема се 3-то на докладчика отпада. 11 на госпожа Сипъл за, против въздържали се. Приема се 13 за, против въздържали се. Приема се 14 отпада. Не, всъщност 14 не отпада. Нека да гласуваме за. Против въздържали се. Приема се. Сега нека да гласуваме целият текст е, по електронен път. Е, моля, гласувайте. Тези, които нямат карти, гласуват как? Против? Добре. Два гласа против. Гласувахте ли? Край на гласуването. 31 гласа за. Е, два гласа против. Един въздържал се. Поздравления за госпожа Бастос.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 Не, не, това не е вярно. Може би не е минало през превод. превод. Ама не, аз ви чух на френски. Вие казахте ки е пур адопте. Добре, извинявам се. Изменение 18. Кой е за? Против. Господин Елмър е против. Кой се въздържа, приема се. 53 та на господин Томас Ман за, против, въздържали се, приема се. 19-то отпада, 54 за,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 а, извинете, 55-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 на господин Ле Хиарик и госпожа Цимер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 отпада. 25 за. Против. Не е съвсем ясно. Нека да направим електронно гласуване. Господин Кларк, как гласувате? Против. Госпожа Фигерейдо? За. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 гласа за, На практика 25 гласа за и 13 гласа против. Приема се. Изменение 25 на докладчика за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 58. За. Против въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се 20, 59 за, против, въздържали се, отхвърля се, 60, господин Лойерик, за, против, въздържали се, приема се, 27 на докладчика Отпада. 28 изменение на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 на господин Ерик и госпожа Цимер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 и 2 на госпожа Дели за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 63 на госпожа Дали за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 на докладчика за, против, Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Господин Кларк? Против ли сте? Да. И така, 29 гласа за, 9 гласа против, Приема се с съвсем ясна разлика. Явно не съм гледала достатъчно внимателно. Следващото изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 на госпожа Дели, за, против, въздържали се, отхвърля се. С това стигаме до 32 изменение на докладчика за, против, въздържали се, Приема се. 66-то на госпожа Дели. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Към 33-то изменение се предлага устно изменение, което е следното. Кредитните институции и така нататък създават е, комисии е, за възстановяване на средствата. Не се отразява на българския превод. За, против, въздържали се. Приема се. Изменени 34 за, против, въздържали се. Приема се 35 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Край на гласуването 20 гласа за, 18 гласа против. И така с 2 гласа разлика се приема 35-то изменение. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 37 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте, господин Кларк. Против сте, госпожа Фирейдо. За, добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 18 гласа против. Приема се със същото мнозинство. 68 изменение на госпожа Дели от отпада. Първо изменение на докладчика за визите за, против въздържали се, приема се. Второ и 40 са идентични. Гласуваме ги заедно. За, против въздържали се, приемат се. Изменение 3 на докладчика за, против въздържали се, приема се. По мотив 4, компромисно изменение, е, постигнато от 5 политически групи. Аз нека да ви кажа, че има и едно устно изменение, което е подадено. че търго кредитните институции, инвестиционните фирми от достатъчно голям... От, които са достатъчно големи, създават вътрешни независими комисии, които се занимават с възнагражденията като част от тяхната управленска структура. Няма възрешение срещу устното изменение. Нека да гласуваме към... по цялото компромисно изменение. За, против, възражали се. Приема се. Останалите отпадат. Стигаме към до мотив 5. 44-то изменение за против въздържали се отхвърля се. 45-то господин Томас Ма с устно изменение, в което се иска добавяне на следния текст – justifying the payment of deferred variable remuneration. Of the EFQM. Don't ask me what is EFQM. Не ме питайте какво е това EFQM. Надявам се, че го знаете. За господин докладчик. Благодаря, госпожо докладчик. Може би е добре да се добави а, думата модел. Моделът EFQM. Това е модел. Значи, добре, ама М не е ли е, от модел? Ами в такъв случай нека да го напишем разгънато. Добре, нека да го напишем разгънато. И след това в скобки след него да сложим съкръщението. Така всички ще го разберат, господин Хелмер. Процедурен въпрос, госпожо председател. Ако говорим за устно изменение, няма ли някой да ни обясни какви са тези съкръщение. Добре, господин докладчик, кажете ни всичко, цялата истина за EFQM. Това е един модел, който може да се използва а, а, по отношение на корпоративната и социална отговорност и а, по, така се оценява планирането. Question се, pourquoi Monsieur le maire, monsieur le j'ai la même préoccupation que Господин Елмар и аз се притеснявам за същото. Как, както и вие. Добре, разбрахме, че М е от модел. До тук добре. Сигурно Е е за еквивалентен. F за какво е? Какво е то? Тук трябва доста въображение да приложим. А, European Foundation for Quality Management Model. Това е. Това е мистерията бе разгадана. Мисля, че всички са изключително доволни за това, че им се разясни това устно изменение и можем да го приемем. Няма възражение. В такъв случай гласуваме по цялото изменение с разгънатото EFQM, за, против, въздържали се, приема се. Като ние съвсем ясно вече какво е EFQM. 5 отпада, 46 отпада по мотив 5. Гласуваме компромисно изменение Б, по което са се съгласили три политически групи за, против, въздържали се, отхвърля се. Може би не виждате, но има една машина пред прозореца на залата. Господин Кларк. За. А, против, госпожо Фигрейдо, за. Добре, това е за а, а, гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? 15 гласа за, 23 против, отхвърля се. 40 е, по... И... Изменени 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 на госпожа Дели за, против, въздържали се, отхвърля се. След това изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. По компромисно изменение С, представено от три групи, е, за, против, въздържали се, приема се. изменение 49 на господин Попакис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на докладчика, нов мотив се добавя за против, въздържали се, приема се. Още един мотив, компромисно изменение Д за против, въздържали се, приема се. Изменение 10 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 11-то изменение, за, против, въздържали се, приема се. По мотив 12. Компромисно изменение е, по което за постигнали съгласие 5 политически групи, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 13 на докладчика. За, против. За. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Моля, нека сега да гласуваме целият текст по електронен път. Господин Кларк? Всички ли гласуваха? 35 гласа за, 4 гласа против, 0 въздържали се. Нека да поздравим докладчика. С това преминаваме към следващата точка, доклада на господин Лю Ярик. И така. По точка 1 компромисно изменение Б е, от 4 политически групи за. Ами, трябваше да направите това преди да гласуваме. Така че започнахме да гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Имате думата, госпожо Лин. Просто исках да кажа, че работата по тези компромисни изменения бе много трудна. Получихме ги много късно, получихме ги само на френски. Така че а, ще се въздържа по всички от, а, компромисни изменения, защото не сме имали време да, да ги а, прочетем. Не знаем какви са тези текстове. Добре, записваме това. Точка втора Компромисно изменение С от четири политически групи за против, въздържали се, приема се. След параграф 2, 16 изменение на господин Коферати за, против, въздържали се, отхвърля се, 17 изменение на същия автор. Да направим електронна проверка. Добре, по 16-то изменение, господин Кларк, госпожа Фигерейдо, как гласувахте? Защо все по един и същи начин? Не разбирам. Всички гласуваха? А, вие гласувахте грешно, добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 гласа за, 22 ма... против. Изменението на господин Коферати не се приема. По трета точка, компромисно изменение Д от 4 политически И така, точка трета, компромисно изменение Д, представено от 4 политически групи, за против въздържали се, приема се. И с това стигаме до 11-то изменение на госпожа Дели. Ето, гласуваме само по третата част, защото тя е съвместима с компромис на изменение Д. Ще прочета текста, стига да го намеря. Faire, soit clair, pour tout le monde. За да може да е ясен La partie sur laquelle vous êtes amené à vous prononcer, c'est demande que les entreprises qui maintiendraient... Ще гласувате. Последната част. Призовава дружествата, които действат в другите територии, да бъдат санкционирани и да не могат да получават помощ от държава членка или Европейския съюз. И така, кой е съгласен с тази трета част? За? Против? Въздържали се? Отпада. Преминаваме към компромисно изменение Е от 4 политически групи. За? Против? Въздържали се? Приема се. 27 изменение е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и първо приема се, 32 за против въздържали се приема се. Точка 6. 33. Там се иска заличаване на текста. За, против, Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Господин Кларк, вие сте против, госпожа Фигерейдо и вие, аз също. И така, 23 гласа за, 14 против. С това изменение 33-то се приема. След точка 6, 36-то изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 37 на същия автор за, против, въздържали се. Приема се. 38 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 39 на докладчика за, против, въздържали се. Отхвърля се. 40 на господин Коферати за, против, въздържали се. Отхвърля се. 41 на госпожа Балдазар. За против възражали се приема се. 42 за против възражали се приема се. 43 за против възражали се отхвърля се. 44 на госпожа Дали. За против възражали се Отхвърля се. 45 на господин Шогор. За против въздържали се. Приема се. За против въздържали се. Приема се. 46 първо изменение и второ идентични за против въздържали се. приема се. Компромис на изменение А по мотив Б, представено от 4 политически групи за против въздържали се. Приема се. С това преминаваме към мотив Б. И по-конкретно изменение 8 на госпожа... Д, извинете, изменение 8 на госпожа Сипел за против въздържали се. Отхвърля се 9 за против въздържали се. Приема се мотив е десето за против въздържали се. Приема се цялото а, предложение. Моля гласувайте електронно. Господин Кларк, госпожа Фигерейдо. Гласувахте ли? Край на гласуването. 31 гласа за, 4 гласа против, 5 въздържали се. Поздравления за докладчика господин Ле Ярик. С това преминаваме към четвъртата точка от гласуването днес. Да е, е, становището на господин Коферати за дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяващата се економика. Точка 1. Компромис А. Подаден от докладчика за против въздържали се приема се. Оттам нататък изменение 5. Е, за против въздържали се приема се. Докладчикът има думата. Тази сутрин групата Алда ме помоли да гласуваме по това изменение по всяка една от неговите точки отделно. За кое изменение става дума, господин Кафарати? Първата част Искате разделно гласуване, така ли? Това ли искате да кажете? Ами нямам нищо против да гласуваме разделно, да. Добре. Господин докладчик, моля, кажете ни е, точно къде се разделя това изменение. първата точка свършва до спадането на безработ... до, а, докато безработицата спадне а, достатъчно и устойчиво. И оттам нататък се говори за социалните системи. И така, а, нямам нищо против да гласуваме разделно тук. Ало, нумето... Euh, Добре. Ще гласуваме раздела. Първата част на това изменение, в което става дума за това, че все още не се е възстановила економиката, до въпроса е, е, възстановява се устойчивост. Приема се, след това останалата част от текста за за, против, въздържали се, приема се. Шесто на госпожа Фигрейдо за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо 7, 7. 6, 6 Изменение 8. 8. Въздържали се, отхвърля се. Точка. Компромис на изменение Б на докладчика. Запроти, против въздържали се, приема се. Преминаваме към точка 3. Компромисно изменение С за, против, въздържали се. За съжаление, преводачите не разполагат с списъка за гласуване. Всички ли гласуваха? 20 за, 18 против, 2 въздържали се. Компромисно изменение С се приема. От там нататък изменение 16 за, против. Не е ясен резултата. Нека да направим електронна проверка. Господин Кларк, вие сте за. Всички. Край на гласуването 24 гласа за, 13 против, 3 въздържали се. Приема се. По точка 4 компромисно изменение Д за, против, въздържали се. Приема се 21 за, против, въздържали се. При, е, отхвърля се 22 е, компромисно изменение Е за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Разбирам, че изменение 24 е съвместимо за, против, въздържали се, отхвърля се. След това изменение 25, госпожа Коферати за, против, въздържали се, е изменение 26. Е, госпожа Фигрейдо за против въздържали се отхвърля се. 27 за против въздържали се приема се. Двадесет осем за против въздържали се приема се. 29 девет проект подзаглавие за против въздържали се приема се. Компромисно изменение F по точка 7 е, за против въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Госпожа Фигерейдо. Господин Кларк, вие сте против. Всички не гласуваха. Край на гласуването. 18 гласа за, 19 против, 3 въздържали се. Отпад. А, извинете, отхвърля се. Изменение 34. За, против, въздържали се. Електронна проверка. Поле изменение 30. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? 23 гласа за, 17 против. Изменението на госпожа Фонтание се приема. Както разбирам, останалите изменения са съвместими, така че можем да гласуваме по тях. 31 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 на госпожа Лин. За, против, въздържали се, отхвърля се. По 33-то нека да направим електронна проверка. Всички гласуваха. 21 един глас е за, 20 против. Приема се с един глас надмощие за. на господин Коферати за против възражали се. Приема се е, осмо на госпожа Фигередо за против въздържали се. Отхвърля се 37 на господин Ири и госпожа Язловецка за против въздържали се. Приема се 37 за против. Приема се 38 за против, въздържали се, отхвърля се. 39 на госпожа Лапе Фонтания за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 на госпожа Лин не е съвместимо всичко. Е съвместимо, за против, въздържали се, приема се. Е, по целия текст, моля, гласувайте. Господин Кларък, е, госпожа Фригерейдо. Край на гласуването. 34 гласа за, 5 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. nous en venons au point 15 euh, de l'ordre du jour. Euh, Стигаме до 15 точка от дневния ред. И ще дам думата на госпожа Лин да председателства по тая точка. Yes, now, now we're going to move to the study. Uh, we asked for this study uh, to provide... Сега ще говорим, ще говорим за проучването, плана за социална политика от 90-те години до сега тенденциите. И разбира се, приноса, който Европейския парламент е дал за плана за действие в социалната област ще дам думата на госпожа Айхорст от Института за... Господин, извинете, Айхорст е Института за изследване на труда. Благодаря ви. Уважаеми членове на Комисията по заедостта и социалните въпроси, много се радвам, че ще ви запозная с резултатите от проучването план за социална политика а, относно края на 90-те и началото на 21 век. А, заедно с колегата си Барбара, която седи до мен, както и Майкъл от същия институт, Института за изследване на труда, проведохме това изследване и обобщихме резултатите. Основните констатации ще прожектираме. Освен това в момента ни ги раздават. Председателката се намесва и казва, ако ще излизате, моля по най-максимално бърз начин, защото смущавате оратора. Благодаря. Мисля, че всички познаваме това проучване, което се проведе. Същината на резултатите са ви изпратени. Бихме искали сега да се възползваме от тази възможност, да ви представим основните констатации, да ги обсъдим с вас и също ролята на Европейския парламент в европейската социална политика. От пет части се състои изложението ми. Първо ще разгледам общия контекст и целите на проучването. След това ще разгледаме положението в европейската социална политика. Ще видим след това ролята, която играе Европейския парламент Основната цел беше да се проследи развитието на новите социални политики а, с специално внимание отделено на ролята на Европейския парламент, по-специално по отношение на социалния план за годините 2000, 2000 до 2005 и после вече към 2008 година, за да се сравни онова, което предварително е залегнало в социалния план и кое реално е постигнато от страна на комисията, на съвета, социалните партньори, разбира се, парламента, каква роля е изиграл а, в този процес. Моля да следвате материалите, които а, ви раздадоха току-що. Там се отразяват основните ни констатации от края на 90-те години насам този период европейската социална политика а, се надграждаше върху а, съществуващо законодателство, а пък с Лисабонската стратегия а, се въведе така нареченото меко право, там координацията а, получи а, по-голямо значение и по-малко същински законодателни актове след това се приемаха. В доклада ни ще намерите обстоен анализ на законодателните и меките инициативи за периода 2000-2005 година и после за 2008 година. Установихме, че между 2000 и 2005 година, екипи бурна законодателна и нормотворческа дейност, пет приоритета бяха идентифицирани изграждането на краткосрочен преглед на Лисабонската стратегия, пълна заетост и повишаване на качеството на, работ, на, на работата, качество на социалните политики, качество на индустриалните отношения и разширение в международно сътрудничество. Положението обаче става по-тежко след 2005 година, тъй като различията в съвета, в Европейския съвет, стават по-осезаеми. Също така виждаме и по-явно влияние от страна на Европейския парламент в нормотворчеството. Това е отразено и в директивата за услугите в социалната сфера. По предложение на комисията след 2005 година обхвата на тези политики се разширява, но много от ново присъединените области в социалната политика а, са предмет на меко законодателство или меки норми. Това обаче е част от плана в социалната политика, която до сега не е изпълнена. И така, първата част на проучването има за цел да оцени какво е постигнатото през последните 10-15 години. Това, което със сигурност виждаме, е, че законодателният процес е възпрепятстван от разнородността на съвета, особено след последните вълни на разширяване на Европейския съюз, с което се разшири състава на съвета и по-трудно се постига съгласие по нови актове. Така че често пъти се дава предпочитание на запазване на статуквото, а не да се поема пътя към изменението. Остават, разбира се, и много висящи въпроси, например измененията в директивата за работното време, както и някои по-древни уточнения в други законодателни актове, като например например директивата за командированите работници. Често пъти самата комисия е обезсърчена и не вярва, че ще може нейните законодателни предложения да минат през съвета. Та, а, след това имаме повече внимание, което се отдава върху прилагането, изпълнението и прецизирането на съществуващо вече законодателство. Това въжи и за парламента, но и комисията се опитва повече отколкото в миналото да се придържа към този подход. Отбелязан е обаче съществен напредък, например в директивата за временната работа. Там е постигнат сериозен напредък по, в, в сътрудничество с социалните партньори. Като цяло, е отбелязан спад в обема на законодателството в областта на социалната политика за в периода, за който говоря. На 11-та страница ще видите е, въпросите, които оставят е, висящи, които са все още неразрешени, седят си на дневния ред и необходимо да се водят допълнителни а, е, законодателни преговори. А, това трябва да се случи в рамките на мандата на новата комисия, също и новия парламент работното време, директивата, после масовите съкръщения, директивата, преносимостта на пенсиите, директивата за командированите работници, Е, това, разбира се, трябва да се съгласува с тълкователните решения на Европейския съд. Безопасни здравословия, условия на труда на, прег... на бремени работнички и служителки, майчинските и бащинските отпуски. Това е нещо, което миналата седмица се гледа в съвета равнопоставеността на половите и минималните стандарти, минималния доход, нови форми на заетост и индивидуални а, уволнения. Това са неразрешени въпроси. Нека сега да се съсредоточим върху ролята, която игра и играе парламентът. Това, което е интересно, да се посочи, че парламентът става все по-важен участник и все по-могъщ участник през последните няколко десетилетия. Разбира се, първичното законодателство, договорите се промениха и затова възникат нови правомощия. Парламент е активен както в области на политиката, така и в различни политики. и конкретни а, нормотворчески а, действия. През последното десетилетие виждаме явно разширение на ролята и правомощията. Процедурата за съвместно вземане на решение е много важен и удачен инструмент за парламента. При все това обаче не е лесно на базата на този инструмент да се излезе на глава с комисията, тогава, когато тя не е съгласна да приеме нещо. Парламентът също се радва на доста по-сериозно влияние тогава, когато е подкрепен от правителствата на държавите членки и социалните партньори. Особено по директивата за за услугите. като казах обаче, социалният диалог е един от основните инструменти в предходния период за постигане на влияние в страна на парламента. Затова парламента трябва да влиза в съюзи с други участници и не говоря само за съюзяване в парламента, по комисии, по политически групи. Говоря и за а, заинтересовани страни извън парламента, например правителства извън държавите членки, комисията, широката общественост. И разбира се, докладчиците пък а, на малко, малко по-низко равнище играят ключова роля в създаването на този диалог. Това е една роля от огромно значение. В доклада също се разглежда ролята на социалната политика в рамките на Лисабонския дневен ред. Има, разбира се, известно търкане, триене между економическите цели и социалните цели, но като цяло те не са някакви изосновни противоречия. Има области, в които се постига компромис между двата вида политики и приоритети и не на всяка цена това е в ощърп на социалното измерение. Мекото право е един от е, удачните инструменти да се работи за постигането на такова съгласуване и също постигането на диалог между отделни държави членки. И така, мекото право се оказва удачен инструмент за напредък в области, които трудно успява да се предвижда напред с други инструменти, но сега в ситуацията, в положението на криза, нещата са малко застопорени, но пък с новия дневен ред до 2020 година Европейския съюз преразглежда инструментите, с които разполага, за да укрепи стратегиите, които следва. Работим също така по един проект, който цели да стабилизира политиката на пазара на труда в ситуация на криза така че да постигнем по-добър баланс между разходите и ползите от тази политика. Питваме се да противодействаме от заплахата за повишаване на дългосрочната безработица в държавите членки. Бихме искали в заключение да нахвърляме някои идеи, които смятаме, а, че могат да са полезни за парламента. Първо, съгласни сме, че вътрешните процеси в парламента са нещо много важно. Парламентът обаче е бил максимално успешен тогава, когато е имало последователност в парламента, между парламентарните групи, между комисиите, също така, друг лос за влияние на парламента е в решаващата му дума относно бюджета. Бюджета може да се използва и за преследване на цели от социалната политика. Съгласуването на действията с други участници също е, е нещо важно някои случаи има много по-тясно сътрудничество, което върви още от началните етапи. А, тук имам предвид и диалог с социалните партньори, диалог с а, комисията. Парламентът вече разполага и с нови а, процедури за а, законодателна инициатива вече, което мисля, че ще е доста полезно за преследване на целите на парламента. По-широки са и бюджетните правомощия на парламента вече. Както вече казах, създаването на съюзи с а, европейските институции, държавите членки, националните събрания, социалните партньори, гражданското общество са от централно значение в работата на парламента именно в а, диалога с социалните партньори, а, неправителствените организации а, се вижда една от най-успешните пътеки към привличането на обществено внимание. Някои въпроси, които все още са неразрешени. остават. Обаче някои изглеждат по-надежни от други, но както казах, много важно е да се работи в по-тясно сътрудничество с комисията и с съвета. Испанското председателство иска да приключи настоящия план за социална политика, т.е. някои важни въпроси ще се решават тази година след това да се започне да се работи по новия план. Мисля, че Европейския парламент трябва да се опита тогава да се намеси още от е, най-ранните етапи. Като цяло, смятаме, че има нужда да се определи е, ролята на пазарните принципи и на социалните съображения от друга. също трябва да... Това е едно от основните търкания между различни видове политики в Европейския съюз. Трябва да се разгледат възможности за предпазни клаузи, че социалните принципи да не страдат от економически политики, например, на дадени правителства. При социалните услуги също видяхме, че там има понякога противоречия между социалните и економическите приоритети. Като цяло обаче не можем да твърдим, че политиката на пазара на труда и социалната политика е безусловно в конфликт с економическата политика и тенденции. Балансират се често различните движещи сили от една страна економическите фактори допринасят за социалното сближаване, а пък социалните тенденции могат да засилят динамиката в економическото развитие. Но все пак, за да се гарантира зачитането на основните социални съображения, е добре да се помисли за някакви национални предпазни механизми. И така, хоризонта, който сме си, сме си поставили в Европа е 2020 година и стратегията като цяло се движи в съответствие с Лисабонската стратегия, като се дава основно значение на заетостта, намаляване на бедността, уменията и квалификацията. А нещо, което обаче в днешно време е от по-голямо значение, е доброто управление. Необходимо е това да се е, интегрира като водеща концепция и в е, европейските стратегии. Трябва да се види, да се гарантира, че се изпълняват тия стратегии а, на национално равнище. Е, Европейския парламент също трябва да се замисли за постигането на равновесие между економически и социални а, съображения. Тъй като социалните политики не на всяка цена са нещо, което а, трябва да противоречи на економическите съображения, има възможности за постигането на по-устойчиви социални политики за бъдеще, като например тези в областта на образованието, гъвкавата сигурност и други социални въпроси от голямо значение. Като цяло, Европейския парламент смятаме, че ще играе варна роля в наблюдението и влиянето върху дневния ред в социалната политика в Европа. Това трябва обаче да се случва от много ранен момент, от първоначалните етапи и ще трябва да свиква парламента да бъде по тясно приобщен в мекото право и в механизма ОМС. Естествено, сега се променя като цяло парламентарния процес с разширението на правомощията. Добре е да се укрепят връзките с националните събрания. Но в сегашната криза мисля, че а, възникват много възможности за полагане на основата за положителни а, промени в бъдеще. Благодаря ви. Преди да дам думата на други колеги за въпроси, искам аз да попитам нещо. Казахте, че ще има анализ на ползите и разходите по а, социалната политика. Ще не кажете ли доколко мащабен е този мащаб? Е, този анализ. Също така говорихте за метода за съгласуване координация. Може ли малко по-подробно да кажете как смятате, че тази координация може да бъде усъвършенствана в областта на социалната политика? А, защото виждаме, че не изпълнява резултатите, които е трябвало да изпълни за да можем да се замислим за това по какъв начин можем да усъвършенстваме положението в бъдеще. Нещо друго, което споменахте е, че смятате, че трябва да има по-добра съгласуваност между отделните комисии в парламента. Аз мисля, че ние доста си сътрудничим а, между отделните комисии и така, че а, пак ще ни е полезно да ни посочите къде точно виждате проблеми. Къде сте установили, че няма сътрудничество между конкретни а, комисии или пък а, сте видели, че някои комисии се сътрудничат по-добре, отколкото другите. това са въпросите, които исках да задам. Сега думата има Томас Ман. След това господин Серкас. Ще съберем малко въпроси, ще отговорите и така. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада. На страница 13 добре са описани нещата, които са ни нужни като парламентаристи. Имаме сила, можем да използваме. Можем да използваме тогава шансовете по-добре, когато си сътрудничим. Нашата комисия винаги е готова за компромиси и това е положителната и черта. Това ни помогна разликите, които имахме и различите, които имахме в началото, да ги преодолеем – и ние успяхме заедно да напреднем. Когато има добър климат, се стига и добри резултати, както вчера видяхме, доведоха до добри компромиси. Така че това е важно. Сътрудничеството с социалните партньори и другите групи, разбира се, че е важно. Ние като народни представители имаме задачи да бъдем забелязани и накрая да имаме резултати, с които можем да променим много неща. Беше добре, че работихме по Рич дълго време и стигнахме до компромис. Беше добре, че казахме, ще следваме принципа на придобиване, на, на прибиваване при услугите. Някой смята, че отвънка дойде натиска. Не. Ние постигнахме значителни резултати е, приложими в практиката. Ясно, че без пари не може да станат нещата. Понякога човек остава с впечатлението, че бюджета и комисията по бюджета е малко отделна от другите. Е, ние не сме спестовна каса и банка. Ние трябва да се погрижиме парите правилно, добре да се използват. Е, Европейски социален фонд, ние отговаряме за него, ние носим основната отговорност, за да имаме голяма локална заетост – да има микрокредити, които да доведат до успех. Виждам, че държавите членки участват в това. Например, в моята родина Германия има микросолидарност. Социалното министерство предоставя 100 милиона евро. Искаме накрая да се стигнат до конкретни решения. Въпрос има, има, моят въпрос има общо с принципа. Имаме агенция. А, имаме дневния ред Европейски съюз 2020. Това звучи много бюрократично, бюрократично, но това трябва да бъде причината да имаме основни принципи, по които да работиме. 2020 е много бюрократично ориентиран, въпреки че описва, че до 2020 година трябва да се стигне, но липса голямата визия, голямото е, послание. Така че още има да работиме по този въпрос. И последна бележка. В една сфера имаме големи а, проблеми. Това е образованието. Нямаме общи добри действия относно Европейската квалификационна рамка. Тя води до дългосрочно признаване на професионалните степени. Но това е много трудно наложими в държавите е, членки. Ние искаме да да запазим субсидиарността, но ние искаме и повече коопериране и координиране. Това е едно поле, в което въобще не сме напреднали. Има много държави членки, които вземат позицията да се защитават. Те искат да си запазят, което съществуват. Но възможно на добрия опит, най-добри практики, е хубаво да се учиш от другите и да намериш, да развиеш съвместни общи пътища за развитие, по-голяма мобилност в Евросъюза. Според мен тук при някои държави членки е особено важна координацията. Надявам се да се научат на това. Ние като Европейски парламент трябва да се постараем да ги мотивираме, за да имаме голям шанс за успех. Мисля, че е добър анализ. Благодаря. Sí, gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Искам да разширя мислите на колегата Ман. Те са много важни, разбира се. Първо трябва да благодаря за работата, която сте извършили. Аз не я познавах преди това, но сега внимателно ще прочета вашата работа. Важно е, че ние да можем е, да внимателно да проследиме това, което е направено през последните години, а, показ... нещо, което показва кои са нашите силни страни, нашите слаби страни, какви са пътищите развитие във връзка с социалната политика и с плана за социална политика, което е сърцевината на европейското развитие. И е, така да бъде организиран, че се стигне до равнопоставеност между економическите предприятия, между социалните въпроси. Ваше заключение ги прочетох. Те са много важни за бъдещето, за стратегията 2020. Във всеки случай трябва да изградиме стратегия и трябва да видим как да влияем по-добре. и Чрез какви средства. Прилистих документа набързо и мога да кажа, че ни е нужно следното. Не знам дали вие сте тези, които трябва да го направите. Нас ни трябва една оценка на, на, на плана за социална политика, не само между действащите лица и институции. Трябва да не само да оцениме ролята на отделните институции, но също инструментите, с, с които разполагат съвета, комисията, парламента – В този анализ, анализ ни е нужна оценка относно как ни възприемат хората на улицата. Вие казахте, съюзна политика е решаваща за да се напредне по европейската политика този съюз с гражданското общество, за който говорихте. но смятате ли, че може да се оцени как европейските граждани възприемат политиката на европейските общности, не на, социално, на национално ниво. Може да се каже, че социалният модел е хетерогенен модел. Как ни възприемат гражданите? Колко важно е общото измерение, европейското измерение за гражданите – възприемат ли ни като нещо институция, която решава проблеми или институция, която създава проблеми? също относно директивата за работното време. При нея може не само количествено да се гледат на нещата, но да се направи една оценка на европейската европейския положен труд този въпрос. Е, особено зле би се отразило, ако има лоши закони. Може би е, не става дума тук да се води един диалог, но става дума за а, е, не за света на институциите в а, Брюксел, а, важ, а важният живот е извън тези институции живота на гражданите, как навън гражданите ни възприемат. Много е хубаво това, което правим, но на всеки пет години гражданите не са доволни. Ако ни познават работата е лошо, но ако лошо е, оценявате, още по-лошо. Така че как гледат гражданите на сътрудничеството между европейските институции? Важна е оценката на слабите и силни страни вие сте направили такава, но още по-добре е, ако може да ни кажете как гражданите оценяват социалната политика на институциите. Благодаря. А сега... Госпожа да, Харкин има думата. Благодаря, госпожа председател. На този етап имах възможност само да прегледам набързо този доклад, само първите няколко страници но вече ми е изключително интересно. Смятам, че този документ ще е много полезен. Няколко а, е, коментара и въпроса. Е, ратифицирахме съвсем наскоро Лисабонския договор и тук а, е, говорите за това как а, различни въпроси се забавят в съвета. Исках да ви попитам, разгледали ли сте процедурата на, за гласуване с квалифицирано мнозинство и смятате ли, че тя ще направи по-лесно приемането на законодателство? Много важен въпрос е, така че бих се радвал да отговорите. След това говорихте за метода на открито сътрудничество и за това как парламентът не участва достатъчно. И казвате, че на този етап няма достатъчно подробна правна рамка. Така че моят въпрос е как може да започне да се създава такава рамка и може ли парламентът да действа проактивно за нейното създаване? Също така, вие казахте по отношение на а, отворения метод на координация, че е необходимо да има минимални стандарти по отношение на социалните е, услуги в държавите членки и това би било съвместимо с настоящите методи на сътрудничество и това би направило мекото право малко по-твърдо. Бихте ли разяснили това становище? Разбирам казаното от господин Серкас, че е необходимо да имаме не само инструменти, но и оценка на въздействието на политиките в областта на социалната защита. И мисля, че е, тук говорим за две неща, които са много важни. И от гледна точка на социалната политика, която се изгражда в Европейския съюз, мога да кажа, че в, по време на 70-те и 80-те е, години е, е, се действа ще доста сериозно. В Ирландия съвсем ясно се усетиха въздействията на тези мерки, но после нещата се забавиха. И накрая, вие казахте, че правомощията на парламента са условни, е, тъй като е, зависят до голяма степен от желанието на комисията да се занимава с конкретни въпроси. И така, имате ли предложения в тази връзка? Как можем да увеличим своята, своето влияние в тази връзка и какво можем да направим, за да направим участието на парламента по-силно? Благодаря. Давам думата на господин Айк Хорст. Благодаря. Е, много интересни въпроси. Ще се опитам да отговоря е, възможно най-ясно, е, колкото се може по-подробно, по-добре. Колегата ми може да се намеси също. Така, първо питахте за политиките по отношение на кризата и за това колко струват те и какви ползи носят. Тази година работим по едно ново проучване и говорим за ролята на автоматичните стабилизатори, но също така е и за мерките по собствено осмотрение, прияти в областта на труда и социалната политика. Въз основата на емпирични данни се опитваме да покажем до каква степен различните типове е, заети лица се покриват от, социал... от е, мерките за социална защита. Ето, например, сравняваме е, временно наетите с постоянно наетите, безсрочно наетите и така нататък. Така че мисля, че ще можем да ви представим а, важни нови е, резултати. Въпросът за отворения метод на координация бе повдигнат многократно. Е, е, това е много важен въпрос, защото тук говорим за значението на ролята на, на парламента. Въпросът бе повдигнат и от вас, госпожа председател, както и от колегата от Ирландия. Тук има. Е, говорим за един опит метод, е, който е извън обичайните пътища на действие и е много важно е, парламентът да може е, на ранен етап да даде своето становище по отношение на предложението на комисията и да повлияе какво точно комисията ще включи в тези мерки. Тук говорим за мерки за диалог в който участват и комисията, и правителствата на държавите членки. Така че не смятам, че методът ОМЦ е, може да се разглежда като е, метод за законодателни мерки. Много добре знаете какъв е напредъка, който е постигнат. Очакваме по-тясно сътрудничество а, между комисиите по бюджета и по економическата политика на парламента, защото нашите позиции по отношение на заедостта се отразяват пряко на пазара на труда. И така социалната политика не е една изолирана област, област, в която се отразяват всички мерки в областта на економиката. Като цяло съм съгласен с казаното от господин Ма за ползите от това да работим заедно, да търсим компромиси и в парламента, и с, с заинтересованите страни извън парламента. Проведих, проведохме и а, някои е, интервюта с наблюдатели и стана ясно, че по някой път а, е по-добре да се отхвърли лошото законодателство, отколкото да се приеме недобър компромис, както се случи, например, с директивата за работното време. Така че има си е, цена приемането на законодателство на всяка цена. Е, Разбира се, че трябва мерките да са възможно най-добри, но трябва да се работи и прагматично, да се види кои са приоритетите и ако не може да се постигнат компромиси, тогава трябва да се подхожда реалистично. Майкъл би искал да се изкаже по стратегията 2020. Да, по отношение на казаното от господин Ман е, стратегията е, за 2020 година на Европейския съюз се е, насочва основно върху економическото развитие и социалните въпроси се покриват само от едни общи текстове. Например, говори се за намаляването на бедността. Съгласни сме с господин Ман, за това, че е необходима ясна визия и съвсем конкретна визия и че тя липсва в тази стратегия. По отношение на социалните въпроси. Госпожа Лин, искате да направите още коментари? Добре. Извинявам се. По отношение на казаното от господин Серкас, благодарен съм за тези коментари. Да, смятам, че е добре парламентът да участва наравно, когато става дума за целите в областта на економиката и е, социалните въпроси и по отношение на законодателството, и по отношение на мекото право. Но нашето проучване не покрива външните възприятия на дейността на Европейския парламент и Европейския съюз и на постиженията им през последните 10 години. Може би това е добра тема за друго проучване. Става дума най- вероятно за проучване на общественото мнение в Европа. Е, струва си да се направи нещо такова, да се обмисли критично до каква степен дейността на европейските институции се възприема а, е, като положителна и въобще как се възприема от европейските граждани и как, какво става с отрицателните представи. Сега, по отношение на минималните стандарти, колегата от е, Ирландия повдига този въпрос. Е, разбира се, има голямо разнообразие на институции в Европейския съюз е, и економическото развитие също е доста различно в различните европейски държави членки. Така че да говорим за минимални стандарти. А, всъщност може би не е лошо решение. Те са на национално равнище и така ще работим по-реалистично. Така е по-добре, а не да се опитваме да създаваме уеднаквени мерки. Някои от темите, които Европейския парламент успя да включи в подновения социален дневен ред за следващите 10 години включва и а, степента на социална защита. Мисля, че може би си струва да се обърне повече внимание на това и да се потърси съгласие между държавите членки, защото така може да избегнем и някои вратички законодателството и някои случаи на конкуренция между държавите членки. Както знаете, наскоро се постигна съгласие между парламента и комисията. Става дума за междуинституционалното споразумение и ставаше дума за правата за искане на законодателни предложения от комисията. По този начин става доста по-трудно комисията да отхвърли волята на Европейския парламент, е, що се отнася до предлагането на нови теми за законодателна дейност. По този начин Европейският парламент може да от... има по-голямо влияние в е, определенето на политиката на Европейския съюз и се надявам да сте достатъчно хитри и активни, така че да успеете да предложите е, да се работи по е, важните теми за Европейския съюз. Разбира се, трябва да си даваме сметка и какви са ограниченията що се отнася до постигането на компромиси в Европейския съюз. Затова е добре да се съсредоточите върху няколкото най-важни теми и а, това да са теми, по които реалистично да може да се постигне нещо, а, за да не се изграждат отрицателни нагласи по отношение на законодателната инициатива на парламента. Благодаря госпожа Туринен, след това госпожа Морен. Øh, благодаря за това изследване. Не съм го прочел още, но благодаря за представенето. Звучи много интересно. Вие говорихте по неща, които е, ме тревожат. Аз съм от няколко месеца член на парламента. Има голяма разлика в квалификациите. Вътрешния пазар, е, социалните въпроси. Аз съм в комисията също по вътрешния пазар. Искаме едно общо развитие на евро... държавите в Европейския съюз социалната, економическата политика. Много е трудно обаче на практика това да се направи съвсем конкретно казано, социалната политика, економическата политика, политиката на околната среда, за съжаление, в практиката често се оставят на страна. Тази в вертикалните структури това се чувства на комисията. Е, мисли се в отделни, изолирани един от друг сектори. Как може да се намали това включително в договора. Относно стратегията и меките инициативи, където няма а, правомощия, определени от законодателството, например стратегията 2020, там Европейският парламент в редица случаи е на страна оставен. Последната седмица в Страсбург приехме една много слаба резолюция. Ние искаме да подкрепяме редица неща, но накрая резултатът често е толкова слаб. Казва се често, това сме взели предвид. Вие казахте, че трябва да се кълват съюзи. Съгласна съм. Но достатъчно ли е това, за да можеш да влияеш на големите стратегии, които ще се преследват през следващите 10 години в Европейския съюз. Вие казахте, че парламентът до сега не е играл важна роля. Говорите също за бюджета. Мисля, че това е особено важна тема. Благодаря. Thank you. Uh, Mrs. Moran. Elizabeth Moran. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за изготвянето на това проучване на авторите. Много е важно да знаеме как сме работили и как ще работим по Лисабонската стратегия. Ние сме наясно, че при, при успех на плана за социална политика – нашият начин на работа, външните въздействия на кризата, всичко това се отразява и обърква целите, които сме си поставили. Това доказва, че економиката има силно влияние, дали искаме или не. Силно влияние върху социалната политика, която ние е, изготвяме. Относно стратегията 2020, виждаме, че докато не сме преодолели кризата, докато не излезем от нея, нашата социална политика ще бъде слаба и нашите цели ще бъде още по-трудно да бъдат постигнати. Относно начина на работа, много неща бяха казани включително как гражданите ни възприемат. Разбирам, че това не е включено във вашето проучване. Въпреки това, смятам, че е много важно ние всички заедно, искам да попитам как това да стане, че искаме да се получим от това и да а, ние заедно да се опитаме чрез социалната политика, която касае действително гражданите, как заедно да се погрижим за това, гражданите да разпознават добре действията на отделните институции в Европейския съюз. Трудно е да се приближат институциите до гражданите, за да можат гражданите да ги възприемат по-добре. Социалните предимства да научат вследствие от европейската политика. Не е нужно анкета на общественото мнение за тази цел, но бих, например, Важно е да се погрижим гражданите да чувстват Европа чрез социалната политика. Това е много важен за нас въпрос. Искам да чуя вашето мнение по него. И вторият въпрос, който си поставим е следния. Препоръките, които ни давате, възможностите за сътрудничество, с другите институции. Вашата оценка за сътрудничеството също а, това, че ни препоръчвате да работиме с националните парламенти и националните правителства. След пречеговорившите се питам, но не чух вашият отговор, аз се питам дали не е в наш интерес да си сътрудничим и с друга, друго ниво, не само с националните институции. Например, регионалното ниво, с което може да си сътрудничим. Разбира се, можем да сме в директен контакт с националните институции при прилагането на нашите проекти. Това е важно, но ако точно следваме и наблюдаваме как се прилага европейската политика – ако искаме да я управляваме, то регионалното ниво е особено важно за нашия успех. Вие не се произнесахте по този въпрос, но е интересно е, какво би показал ваш а, е, анализ. Това е въпрос, който поставям. Важно е, е да се управляват нещата колко се може по-близко до мястото, е, което се влияе от тези решения. И третият въпрос ми зависи с, е свързан с това, което колегата Томас Ман каза. Ние не напреднахме при хармонизирането на съдържанията на дипломите на европейско равнище. Ние можем още 1020-20 стратегии да изработваме, за европейското пространство, за живеене и работа в Европейския съюз, но ако не успееме бързо да постигнем единно мнение между 27-те държави членки относно съдържанието на а, документите за завършване на образованието, то няма да успеем да имаме успехи в социалната политика. Това, разбира се, е много трудно. Как можем да имаме успех? Как да постигнем е, нашите политически цели? Каква стратегия можем да приемем, за да постигнем тази цел? Аз действително смятам, ме пред сериозен проблем с, а, е, например, как младеща възприема Европа, достъп на младеща до пазара на труда. Това е много важен елемент. И точно тук документите за завършено образование са много важни за постигане на тази цел. Госпожа Цимер, след това Фигарети. Заповедайте. Благодаря за презентацията и за представеното проучване. на колежката мога а, само да дам право. От 5 години съм в тази комисия и в Европейския парламент. Трудно е а, да си създадеме добър поглед, идвайки от националната политика, как на европейско ниво можем да насърчаваме социалната политика. Да, да получиме чувство за това на кои места трябва да се обърне особено внимание, ако искаме да повлияем на социалната политика. В този смисъл, вашето проучване е много помага, защото е, обръща внимание на различните нива, различните инструменти, които се използват и сътрудничеството между нивата. Благодаря ви много за това. Искам на три неща да се спра. Първо, имайки предвид стратегията 2020. 1995 година среща на върхът в Копенхаген прие една разширена дефиниция на понятието бедност. Чрез Евростат в Европейският съюз се прилагат конкретни критерии по бедността. В конкретното прилагане на тази дефиниция, тази широка дефиниция на понятието бедност, която изключва и а, е, изолирането на хората, а, е, прави впечатление, че се говори относно, отново за пари, трансфер на пари. Но тази дефиниция е, сякаш не обръща достатъчно внимание на това. При подготовката на документа 2020 при господин Барозо имаше обсъждане и беше казано, че комисията смята да се откаже от тази линия <clears throat> на бедността и, и риска, свързан с бедността. Трябва да се увеличи влиянието на економическия растеж върху живота. Аз не съм убедена, че трябва да се остане при тази линия, наречена английски риск poverty line – Въпрос. По време на вашето проучване, занимавахте ли се с този интегратор, който произлиза от Франция? Може ли да кажете нещо конкретно по него? Аз изхождам от това, че при инструментите, които са ни на разположение на ниво, на нашето ниво в Европейския съюз, Механизма ОМС трябва да бъде засилен, но това предполага, че всички държави членки трябва да са съгласни. Аз мога да променя нещо само, ако всички държави членки искат това, а те са 27. Ако няколко държави имат проблем, тогава е, не могат да го приложат. Така че въпросът ми за друг инструментариум. Вие говорите за минималните норми, връзката с националния контекст. Аз мятам обаче, че има възможности и трябва да има възможности да се формулират цели и критерии, имайки предвид минималните норми и националния контекст, които да могат да се пренесат на нивото на Европейският съюз. Тоест описанието на услуги, на стандарти, да се разработят критерии, които могат да се приложат в националните държави и Европейския съюз да може много повече да влияе. Аз, например, си мисля, от, че може да се приложи това на снабдяването с, при снабдяването с енергия. Нека Великобритания, например, направи предложение 10% от наличният доход на едно домакинство трябва да се най-много 10% трябва да може да се използва за е, енергията, която се използва в това домакинство. Отопление, гореща вода и така нататък. Та имам въпрос тук към вас по този въпрос. Трето, е, дайте примери за конкретни инструменти и не е ли разумно в тази връзка се създада една аварийна система или една сигнална система, когато бъдат нарушени определени права в отделни държави на Европейския съюз и то не само от, от техните правителства а, трябва да стане сигнализирането, но и да имаме инструменти в Европейския съюз, за да сигнализираме. Пример, студена зима, а, няколко десетки умрели е, в а, Полша, замръзнали хора също в Германия. А, инициативи, редица инициативи бяха предприети и беше казано, че хиляди души при студена зима в Германия не могат да си платят енергийните сметки. Такава една сигнална система, която да обръща внимание, че трябва нещо да се промени, че нещо не е наред. Разбира се, чрез националните регулатори, е, трябва да се променят нещата и да се създадат норми, които да гарантират и в богати държави като Германия, както и в други държави като Польша, Румъния и други. Благодаря. Госпожа Фигерейдо има думата. Този въпрос, който дискутираме от години. винаги са свързани с определени, е, свързан с определен проблем. Последните години показват това. Това е паричната политика, макроекономиката, валутната политика, либе, политиката, свързана с либерализация на вътрешния пазар или на Световната търговска организация. Сякаш тези неща имат предимство пред другите. И последици цени и същи. Реалността го показва. Безработицата се увеличава, бедността се увеличава, неравнопоставеността се увеличава и различията също социалната, е, плана за социална политика, а, ако не се промени макроекономиката и политиката по пакта за стабилност, ако не бъдат въведени а, правила и да се следи за тяхното стрикно изпълнение, и ако имаме по-голяма гъвкавост, Е, без да е нужно всичко да е задължително. Ако заплатите трябва отвън да се определят, което увеличава бедността и безработицата, всичко това е, води в крайна сметка до това, че в много държави се разрушават основни е, сектори от индустрията. Например, или в селското стопанство, например в Португалия, моята родина. Също и в други държави. И затова искам да попитам, каква, каква социална политика а, може да се противопостави на това? Благодаря. Следващият желая да се изкаже, дам му думата. With my co-authors, um, some of these issues някои от въпросите, които зададохте, са доста сложни, честно да ви кажа. Мисля обаче, има, че има някои лайт мотиви, които изпъкват. Както по отношение на взаимодействията вътре в парламента, така и като цяло в Европейския съюз, връзките между социалната политика и вътрешния пазар са от огромно значение най-добре би било да се движим към а, едно положение, при което се дава еднаква тежест на двата фактора, да се насърчи сътрудничеството с съответната комисия, която се занимава с вътрешния пазар и вашата комисия. А, да се знае, че социалната политика не е някаква второразрядна политика, а напротив, челна политика. Защото в крайна сметка социалната политика е в а, основата на приемането на европейската идея на национално равнище. Изобщо на европейския проект много често обществените нагласи стават отрицателни тогава, когато е, имаме е, лошо социално развитие. И това естествено е обвързано с економическото развитие, защото то може да има въздействие както на социалното положение, така и на социалната политика. Също така, социалната политика може да влияе на економическата динамика в е, глобален план. И в тази ера на глобализация ние естествено не можем да очакваме да регулираме всички видове социални политики на национално равнище. На европейско равнище трябва да остави място за известна гъвкавост, защото в противен случай общности и общества ще си остават бедни, а трябва да се търсят възможности да се подобри това. И така, мисля, че е от огромно значение в на европейско равнище, на равнище Европейския съюз, да се въведат а, национални предпазни механизми, като например минимални заплати, защита на минималния доход което биха били мерки от огромно значение, както за социалната, така и за економическата система. А, нещо, което бе споменато от госпожа Цимер. Определено смятам, че е възможно да се, съчетат, да се съчетаят минималните стандарти, които да са уместни за националната ситуация, с един европейски подход – който задава едно общо разбиране а, относно това а, как, с какво трябва да разполага европейския гражданин. Защото ако целим да намаляваме бедността, трябва да се разпишат а, схеми за това. И тогава тези политики са по-важни от економическите дори поне за ниво Европейски съюз. Също споменахте положението в Германия и схемата за защита на минималния доход. Казахте, че тя не е особено ефективна в нито едно отношение. Това може и да е така, но ако има нещо, което е полезно в тази област е, че в Германия си имаме конституционен съд, който може да се произнесе, който може да се произнесе че, че даден законодателен акт е в съответствие или в разрез с а, Конституцията. Не отдавна им произнес, се произнесеха по едно дело относно минималния доход в а, Германия – Като решението беше, че не на всяка цена трябва да се дигат тия минимални стандарти, но поне изчисляването им трябва да бъде по-прозрачен процес, за да е по-ясно как се определят. Не съм запознат с а, показателите за бедност, а, за които се говори във Франция. Може би ще ме запознаете вие с тях по-нататък и ще ги обсъдим. Какво друго имаше? И май толкова за сега събрах като въпроси. А, по това, което каза госпожа Туронен, а, мога да кажа, че е много важно да се обвързват различните комисии, особено а, по челните политики, вътрешен пазар, социални политики, определяне на бюджета, защото бюджета е, е много мощен инструмент в ръцете на Европейския парламент е, за прокарването на социални политики и също гарантиране на съгласуваност между социалните политики и политиките на, вътрешния пазар. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? пита председателката. От името на цялата комисия искам да ви благодаря за чудесния доклад. Ще ни, ако може само да ни кажете кога ще излезне економическия анализ на социалната политика. Само това остана, но още веднъж ви благодаря много. Сега преминаваме към доклада на госпожа Цимер относно ограничаването на бедността и разкриването на работни места в развиващите се страни пътя напред. Заповядайте, госпожо Цимер. Um, um, um Благодаря. Става дума за едно становище на нашата комисия, Комисия по социалните въпроси, по един доклад по собствена инициатива, който се нарича доклад за ограничаване на бедността и създаване на работни места в развиващите се страни. Пътят напред. Тъй като съм също и в Комисията по развитие, имах своевременно възможност да видя развитието на този доклад в Комисията. И вчера беше, а, онзи ден всъщност, разбрах, че ние като социална а, комисия трябва да изготвим становище по този доклад, за който смятаме, или за който аз смятам, че съдържа съществени компоненти. Всъщност, голяма част от съществените компоненти ги е, пренебрегва. От наша гледна точка, относно заетостта, социалната политика, развитие на бедността, е, ще е, направим редица предложения. Изходната точка, от където тръгвам, е, е дискусията по понятието бедност. От моя гледна точка спешно е необходимо, точно имайки предвид развиващите се страни и тяхното социално развитие, ясно да кажем, че бедността не е само екстремната бедност включена тук, това е, е гладът, да нямаш къде да живееш, нямаш покрив над главата, а също и достъп до участието в самия живот. Това е изходнията ми точка и затова предлагам като централна точка за дискусията това да бъде включено и съзнателно да напомним, че 1995 година в среща на върха за социално развитие бяха прияти конкретни критерии. През феврари имаше съответна, е, заседание съответна комисия на ОНЕ, имайки предвид публикацията на доклада е, по социалното положение в света, бе проведено обсъждане по понятието бедност и беше ясно казано, че е необходимо а, да се извърши преосмислене на понятието бедност, за да се формулира стратегията по-ясно и да бъде включена в целият пакт. И смятам, че точно ние като Европейски съюз, като Европейски парламент, гледайки напред и съзнавайки нашата отговорност за развиващите се страни, ние да можем да формулираме този подход. За това за мен е много ценно да поставя ударението върху тази неща. Също Global Jobs Pact, този пакт, глобален пакт за работните места, който беше представен и в нашата комисия, е, който се говори за връзката между достойната работа, съответните условия на труд и условия на живот. Също и за прилагането на на а, правилата за развитие а, на нашето хилядолетие. Възнова на ограничената на обем на нашето становище, съм се спряла на кратко на тези три важни точки. Поставям ги в центъра на нашето становище, но от моя страна искам да кажа, че има още много предложения, които могат да се добавят, в зависимост от това как колегите и колежките в нашата комисия е, изкажат своите предложения, те да кажат кои предложения още да включиме в становището. Аз смятам, че друго важен момент е въпроса с социалните е, системи осигурителни системи, които играят голяма роля в борбата срещу бедността. Ние също трябва да се концентрираме върху тях. 80%, 80% от всички хора на Земята не са обхванати от осигурителни системи. Това подказва какъв голям е този, този проблем. Радвам се на сътрудничеството на колежките и колегите. Имаме срок до 7 април за внесене на изменения и с докладчите в сянка на отделните политически групи ще обсъда това наше становище, ще уеднаквим позициите си, за да подчертаем нашата позиция по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сипел, която днеска е няма тук, ме помоли да, да прочета нейното становище. Госпожа Цимер смята, че добро е нейното становище. Съгласна е госпожа Сипел, но липсват някои елементи, която, по които ще внесе изменения. Това е правната и економическата ситуация на жените, както и е, детския труд, ситуацията с синдикатите в развиващите се страни. Това са важни моменти, които трябва да бъдат включени в нашето становище и бива да липсват в него. Благодаря. Благодаря. Госпожа Хакин. Благодаря, госпожа председател. Госпожа Майснер нямаше как да присъства тук днес. Аз ще е, представя своето мнение. Е, първо искам да кажа, съгласна съм с основния принцип, който вие представихте за намаляването на бедността и особено с е, трето предложение, когато става дума за Международната организация по труда. Разбирам, за това, разбирам че има ограничение за размера на текста, но все пак искам да ви предложа още две идеи. Първо, първата идва от оригиналния документ микрокредитирането. Кредитирането. В Комисията по развитие обсъдихме този въпрос съвсем наскоро и целта е да се предоставят възможности чрез микрокредитиране и също така е добре да се каже нещо и по отношение на детския труд. Това са двете неща. Като цяло подкрепям текста. Благодаря, госпожа Морен. Благодаря, госпожо председател. И аз смятам, че този доклад е достатъчно пълен. Много добър доклад. Но има едно нещо, което не е споменато, поне аз не съм го намерила. И мисля, че е добре да споменете този въпрос. Става дума за жените в развиващите се страни, които живеят в бедност. Тяхното положение е доста особено. Много често те са вдовици и са загубили всичките си права. Така че, когато става дума за намаляването на бедността, е добре да се обърне внимание на тези жени, които са особено бедни и поради е, някакви събития в живота си са станали още по-бедни. Благодаря, давам думата на госпожа Цимер. Благодаря за оказанията и препоръките. Аз съм благодарен, когато от различните политически групи и от е, членове на нашата комисия постъпят конкретни предложения, ще ги приема с удоволствие. Ние не сме ограничени от, по отношение на измененията. Те трябва да остават само в рамката, да се отнасят към подтемата. И съзнателно при този първоначален текст съм изключил въпроса с целевите групи. Вие сте напълно права, че ние трябва конкретно да споменем ситуацията на жените, детският труд също и за възрастните хора в развиващите страни, чиято ситуация е много тежка. Така че можем да приема предложение в тази насока. Моята задача ще бъде предложенията, които постъпват, да ги сортирам, да ги обедина и да ги включа в становището. Благодаря. Благодаря много. Да, добре, е, че подавате изменения за възрастните и за хората с увреждания. За мен това е важна тема. 7 април крайния срок е, за подаване на изменения в 12 часа, 28 Приела тук в Комисията по развитие на 8 май и 10